Um, Предлагам да започваме. Председателят все още не е дошъл. Загубили сме го някъде. Нямам представа къде е. Все още няма много хора в залата, но съм убедена, че междувременно ще дойдат доста хора. И тъй като не сме чак толкова много, бих могла да бъда много кратка с встъпителното ми изказване. Радвам се, че ще проведем това първо кратко изслушване в контекста на доклада на комисията ЛИБЕ, законодателен доклад, относно наблюдението на демокрацията, правовата държава и основните права. Това е пакт за демократично управление, според моята лична терминология. Ние ще имаме една поредица от подобни кратки изслушвания. Предстоят още такива следващата година. Знаете, че в една от резолюциите си парламентът реши да изготви доклад, предлагайки на комисията да изготви законодателно предложение за подобен механизъм. Европейският съюз не разполага с достатъчно инструменти за наблюдение на демокрацията, правовата държава и основните права. Имаме законодателни инструменти, но те са много конкретни, много о, ограничени. От друга страна имаме и крайния, така наречения ядрен вариант по член <laughs> Yeah? Okay. <laughs> I'll be very brief. Um, so we need... Ще бъда кратка. И така. И ние трябва да запълним тази празнина по някакъв начин. Понякога водим много разочароващи дебати за една или друга държава членка, задаваме парламентарни въпроси, без да се предприемат каквито и да е действия. Комисията казва, нямаме нужните инструменти, няма как да предприемем действия. И за това е добре да имаме подобна инициатива. Преди да я лансираме, ние проведохме доста срещи, проведохме също и срещи в последствие с докладчиците в Сянка. Всеки докладчик в Сянка ще отговаря за подготвянето на един от разделите. Това ще бъде съвместна дейност и постепенно докладът ще придобие своята форма. Няма да следваме процедурата, при която докладчикът ще изготви проект, после ще се гласува. Не, сега всички ще участват в изготвянето на доклада, ще бъдат оформени идеи, които да залегнат в него. Механизмът, който ще се разработи, ще се прилага не само по отношение на държавите членки, но и към европейските институции, сред които и Европейската комисия. Ние очакваме държавите членки да изпълняват определени стандарти. Затова ние, като европейски институции, трябва да правим същото. Днес ние ще насочим вниманието си върху методите и показателите, показателите тъй като когато говорим за демокрация, върховенство на закона, основни права, е необходимо да имаме начин да измерваме тяхното състояние в отделните държави членки и в европейските институции. Това е първата тема, която трябва да обсъдим. Първоначалната реакция на Европейската комисия на комисаря Тимерманс беше, че не може да се разработи подобен инструмент, тъй като няма как да се измерват демокрацията, основните права, върховенството на закона, затова тези мерки няма да имат смисъл. Ние искаме да ги опровергаем и започваме изготвянето на тези показатели. Това е всичко, което искам да кажа като въведение. Сега ще дам думата на председателят, който вече е в залата за официално откриване. А искам да се извиня за това, че бях необичайно необичайно закъснях. Всъщност трябваше да се върна с се взема картата за гласуване. Надявам се вие да си носите вашите карти. Освен това, знаете, че по-трудно се предвижвам. Съжалявам. Благодаря на Софи, че започна Започваме с първията оратор. Съжалявам, че малко понаруших реда. Давам думата на госпожа Мишу, заместник генерален секретар на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че съм тук. Винаги ми е приятно да изпълнявам функции, наподобяващи тези, които изпълнявах в Генералната дирекция вътрешни работи и правосъдие. Част от моите отговорности сега са свързани с правосъдието и вътрешните работи и в момента работя по въпроси, отнасящо се до миграцията, сигурността и върховенството на закона. И ето ме тук. Софи. Нали, не очаквате от мен да противореча на първия заместник председател. Искам да ви уверя, че ние полагаме огромни усилия нещата да се случат. И може би не сме изнамерили нови показатели и нови механизми, но възоснова на това, с което разполагаме, ние вършим много. И както чухте и първия заместник председател на и комисария Юрова, ние смятаме, че онова, с което разполагаме, е достатъчно да си вършим работата. Ние следим вашите усилия да разработите нещо, което да ни се предостави. Не комисията а, ще се откаже да участва в подобно начинание. Знаете, че председателя Юнкер отдава голямо значение на основните права и върховенството на закона. Ето защо той определи първия заместник председател да отговаря по тези въпроси. Комисията работи по различни правила. Аз съм била на това заседание и преди. И съм говорила за таблото, за това как използваме правомощията си за завеждана процедура за нарушение, когато Виждаме, че държави и членки предприема действия, които според нас заслужават допълнителна проверка. Но и както каза господин Тимерманс, хоризонталният аспект на основните права е ежедневна задача. Това би трябвало да бъде заложено в политическия цикъл от замисленето до изпълнението. И ние се опитваме да съберем колкото може повече информация на място, за да можем да предприемем действия тук съм да говоря за методи за оценка на демокрацията, основните права и върховенство на закона в държавите членки и по-конкретно това, което ние сме установили. Ще се спра много по-кратко, защото сигурно имате въпроси, на три инструмента – е, таблото за правосъдието, механизма за върховенство на закона и годишния доклад за спазването на хартата. Разбира се, за България и Румъния имаме механизъм за проверка и сътрудничество, така както е договорен в контекста на присъединяването на тези две страни. Успоредно с това, разбира се, и тук искам да спомена доклада за корупцията в Европейския съюз. Имаше такъв за 2014 година. И също така имаме целенасочени действия, чиято цел е да се засилят националните институции, за да могат по-добре да отстояват върховенството на закона целенасочените действия с реформа на съдебната система, корупция, нейната превенция и реформа на публичната администрация. Можем да заведем процедури за нарушение и сме го правили. В случаи, в които има факти, говорещи за нарушение на правата на човека. Агенцията за основни права и след това ще чуем изложения от нея е, осигурява помощ, свързана с права, спазването на правата на човека. Те събират и разпространяват обективна информация, в това число резултати от наблюдение. Това подпомага дейността на институциите на Европейския съюз, държавите членки, заедно с други източници на информация, като Съвета на Европа. Най-сетне, ние не бива да забравяме ролята на Европейския съд – за отстояване на правата на човека и ценностите заложени в договорите. По таблото. Знаете, че съм че тази година дойдох да представя таблото за правосъдието. и Имаме добре установен механизъм за европейския семестър и програмата за економическа адаптация. Тази дейност е на 3 години и, се, и целта ни е с този с това табло да следим и то много отблизо реформите в правосъдието в държавите членки и всяка година съветът приема също възоснова на табото конкретни препоръки възоснова на предложенията на комисията. Това е помощ се оказва на процеса на европейския семестър и всяка година по този начин се прави сравнителен анализ и преглед за това как гражданските, търговските и други реформи се осъществяват в държавите членки. Освен показателите, винаги има внимателен количествен анализ, качествен анализ, който всички ние трябва да извършим. Дори и в таблото за предсъдието ние допълваме с един по-задълбочен анализ. Тази година ще навлезем още по-дълбоко, по-конкретно независимостта на системата. Всяка година искаме да обогатим таблото с нови елементи, но на мен ми се иска да се спра на сравнимостта на данните – което е много полезно, когато се сравняват различните години. Опитваме се да проверим всички данни, защото когато говорим за съдебните системи, трябва да бъдем много внимателни. Колкото по-внимателни сме с данните, с които разполагаме, толкова повече данни имаме за това дали е необходимо да предприемем действия. Работим с Европейската мрежа на правосъдието, работим с мрежата за защита на потребителите, Евростат и така нататък. По-нататък, по върховенството на закона. Механизмът за върховенството на закона не е механизъм за наблюдение, а по-скоро механизъм за намеса на комисията в ситуации свързани с заплаха за върховенството на закона. Комисария Юрова и първият заместник председател обясниха, че рамката ще бъде активирана когато има ясни данни за системна заплаха за върховенството на закона в държавите членки, особено в ситуации, които няма да, в които проблемите няма да се решат а, с процедура за нарушение. И тогава, когато съществуващите инструменти не могат да решат проблемите, рамката предвижда цялостна оценка на ситуацията. Това е свързано и с нещо, което казах преди малко. Ние трябва да се запознаем с конкретни въпроси, отнасящи се до върховенството на закона в държавите членки. Търсим и външна помощ. Агенцията за основните права е една от тях. Венецианската комисия е също източник и тези външни източници ни дават възможност да направим по-конкретен анализ на конкретната ситуация. Ние смятаме, че върховенството на закона в една държава членка не може да се е, изчисли механично с количествени показатели. Има нужда от е, количествен анализ на конкретната ситуация. Хартата на основните права. Това е годишен доклад от 2010 година насам. Там са представени ценностите на отвореното и приобщаващо общество и аз мисля, че всички ние носим отговорност за опазване и насърчаване на тези ценности във всичко, което правим и всеки ден. Годишният доклад прави равносметка на приложението на хартата в институциите и от държавите членки, когато приемат закон а, и дали спазват разпоредбите на хартата. За първи път тази година има нов раздел за посветен на нови топи, а именно правата на човека в цифровата сфера. От е, опита, който сме натрупили през последната година, се убедихме, че въпросите, отнасящи се до оценката на нивото на демокрацията, основните права и върховенството на закона, са често много сложни и винаги изискват е, количествена оценка и понякога количествен анализ за съществуващите правила и практики в други държави членки. Нивото на демокрацията, основните права или върховенството на закона не могат да се измерват по механичен количествен начин и не могат да се използват а, някакви а, негъвкави показатели. Не искам да навлизам в механизма за проверка и сътрудничество. Искам да отговоря на въпросите ви, но вие знаете, че ние работим в много тясно сътрудничество, следим ситуацията в България и Румъния, изпращаме мисии в тези страни. Всяка година излизаме с доклади. И В този процес използваме много данни, много обективни данни и се формулират препоръки за отстраняване на недостатъците. С това искам да кажа, че семестърът, европейският семестър и ролята на таблото, средствата, които предоставяме за реформа на съдебната система. Механизмът на върховенството на закона, който следим отблизо, случаите за нарушение и докладите, които формулираме, смятаме, че с, по този начин засягаме всички въпроси и проблеми и в заключение искам да кажа, че високо ценим усилията на парламента и вашата парламент, парламентарна комисия в подкрепа на основните права и основните ценности, на които се основава Съюзът. Ще следим отблизо вашата дейност. Благодаря ви за вниманието и съм ви ще ви бъда благодарна за всякакви въпроси. Благодаря. Веднага ще дам думата на господин Тоген Бургер, старши правен консултант на Агенцията за основни права. Добро утро! Благодаря ви за поканата. За нас е удоволствие да сме тук. Създаването на механизъм по член 2 е политически по своя характер въпрос, което е в противоречие с нашата дейност, пък защото ние сме независима експертна институцията. Може да се запитате каква е връзката между работата на агенцията във Виена и вашата работа тук в Брюксел. И трите европейски институции са се споразумели за редица принципи, един от които е, че всички държави членки трябва да бъдат обект на равно третиране. Другият принцип е, че според всички три европейски институции резултатите от изпълнението трябва да бъдат измервани възоснова на обективни резултати и е, обективни показатели. И тук се намесва работата на нашата агенция. Днес ще споделя две области от нашия опит и след това ще изляза с едно предложение. Първо ще споделя опита ни с показателите. След това ще споделя опита ни с Европейския съюз като система за многостепенно управление. Какъв е опитът ни с показателите? Използваме показателите, използвани от ООН. Това са показатели за структурата, процесите и за резултатите. С тези показатели правим анализ не само на действащата нормативна уредба, това е структурното измерение. Опитваме се също така да анализираме и политическите мерки на държавите членки по показателите за процесите. Поставяме си още една амбициозна цела, именно опитваме се да си отговорим на въпроса дали тези политически действия са довели до промени по места, до промени в живота на хората. За целта използваме показателите за резултатите. Имаме най-богат опит в три области. Това са правата на децата, уврежданията и интегрирането на ромите. И нека съм ви дам сега по-конкретен пример с интегрирането на ромите. Защо искам да ви дам този пример? Защото в тази област вече действа система за отчитане. През 2011 година комисията излезе със съобщение, в което изисква от държавите членки да изготвят стратегии за интегриране на ромите. Освен това, през 2013 съветът излезе с подробен списък с препоръки за политически мерки от страна на държавите членки с цел гарантиране на интегрирането на ромите. Онова, което липсва в тази област е система за измерването на резултатите от изпълнението на тези задължения. Тук се намесихме ние. Първо създадохме работна група, в която членуват 18 държави членки. През изминалите години в тази работна група успяхме да разработим показатели. Интересен е опитът с показателите, защото не е лесно човек да се споразумее за тях държавите членки трябва да поемат ангажименти, особено в области, в които действат правила с незадължителен характер. Защо са важни показателите? Защото ако държавите членки се сблъскат с показатели, трябва да работят с тях, те трябва да напуснат зоната си на комфорт, не могат да се ограничават само с мъгляви изявления, и неточни описания. Дори напротив, трябва да работят много конкретно. Съгласно трите вида показатели. Много е трудно човек да се договори за тях, но не е невъзможно. И това е добрата новина. Заедно с въпросните 18 държави членки изготвихме образец за показатели, който прерасна и в инструмент за отчитане от страна на всички държави членки за работата по стратегиите за интегриране на ромите. Много е важно човек да се договори за показатели, защото в противен случай не знаем точно върху какво работим. Чудесно е, например, да постановим, че ромите трябва да имат достъп до образование, но трябва да знаем какво означава това, до какво се свежда, само до записване в училище или пък до посещаване в училище или дори до завършване на училище и каква образователна степен имаме предвид. Um, uh, В заключение по отношение на показателите, мога да кажа, че е лесно да се споразумеем за показатели за структурата, т.е. за законовите задължения. Трудно е да се споразумеем за показатели за процесите, т.е. какво трябва да предприемат държавите членки, за да изпълнят законовите си задължения. Какво предприехме в тази област? Започнахме пилотен проект с три държави – Холандия, Финландия и Ирландия. Искахме да разберем дали след като веднъж бъдат договорени показателите, те могат да бъдат допълнени от допълнителни данни от наблюдение. Понякога се твърди, че веднъж договорени показателите вече няма нужда от допълнително наблюдение от нови данни. Ние искахме да видим как те могат да бъдат допълнени от данни от наблюдението на редица институции. С тези три държави се споразумяхме за допълнително наблюдение в няколко области, като независимостта на извънсъдебните органи, престъпления, подстрекавани от насилие, и достъп до правосъдие по случай на дискриминация. Оказа се, че е възможно показателите да бъдат допълнени и от данни от наблюдение. Малко по-сложен е въпросът с допълването с такива данни на показателите за процесите както и на показателите за това дали нормативната уредба е довела до някакви конкретни промени в живота на хората. По тези въпроси почти няма данни от механизми за наблюдение. Какво искам още да споделя с вас от нашия опит? Нашата работа в контекста на многостепенното управление – Трябва да промем, че в контекста на член 2 няма смисъл да разглеждаме европейското законодателство изолирано. Европейският съюз не е само цел. Той съществува в контекста на други международни организации. Възможно е данни събрани от Европейския съюз да се предоставят на други международни органи за наблюдение. Възможно е също така и да се установи какъв е общностният, общностният елемент на международни задължения. Всяка една конвенция съдържа основни задължения, които могат да бъдат прехвърлени на европейско равнище. <clears throat> Преди 10 години държавните и правителствени ръководители във Варшава се споразумяха за това Европейският съюз да приложи всички стандарти, които са договорени от съвета на Европа. Тоест има връзка между други международни организации Европейския съюз. Важни са и действащите лица. Ако вземем предвид всички основни действащи лица в областта на върховенството на закона и правата на човека, омбудсмани, съдилища, както и организации на гражданското общество, то ще видим, че Европейския съюз може да се възползва от тях, например в рамките на годишен диалог в съвета или чрез провеждането на прояви. Ако не вземем предвид тези действащи лица, ще пропуснем много възможности. И накрая искам да изляза с едно предложение за оперативна работа. Вече разполагаме с много данни от различните системи за наблюдение на ниво Европейски съюз, ООН и Съвет на Европа. Но дори експерти не знаят, че всяка година се публикуват около 55 доклада за наблюдение по различните системи за наблюдение – Структурата на данните е изключително сложна, голяма е и техният обем. И за това е много важно всички тези данни да бъдат обединени. В идеалния случай това би станало онлайн. Ние имаме подобна система. Това е информационната система за основните права. защо обсъждаме основните права съгласно член 2, защото според нас хартата на основните права покрива около 80% от ценностите по член 2. Основните права са основен елемент при разискванията по член 2. Създаването на информационна система за основните права ще даде по-голяма видимост и на неевропейски стандарти, които имат отношение към системата на Европейския съюз. Това е важен момент, особено като имаме предвид, че както парламентът, така и съветът и комисията са се договорили за два принципа а именно равното третиране на държавите членки въз основа на обективни и надежни факти. Благодаря. Сега ще изслушаме представителя на Венецианската комисия на съвета на Европа, госпожа Симона Граната Менгини, която е нейн заместник секретар. Тя ще говори за проверката за спазване на върховенството на закона. Имате думата. The presentation will come up. Thank you very much, uh, Mr. Chair, ladies благодаря ви, господин председател, дами и господа. За мен е чест е, да съм тук днес. Няма да се спирам е, на представенето на Венецианската комисия. Знаете какво е тя. Тя е независим консултативен орган към Съвета на Европа. В нея участват 60 държави и а, включва държави извън контин... европейския континент. Венецианската комисия работи по въпросите на върховенството на загона по различни начини. По въпроси, свързани с върховенството на закона, работи в много държави по различен начин, по време на оценките на конституциите, на законодателни актове и го прави по искане. Тези въпроси, свързани с върховенството на закона, са често засягани. Има също и различни органи, които могат да се обърнат към нас. Ние изготвихме доклад по искане на Парламентарната асамблея на съвета на Европа доклад за върховенството на закона, за да представим актуалното състояние в тази област. Бяха направени доста обсъждания за това какво представлява върховенството на закона. Едва ли ще можем да достигнем до съгласие за една обща дефиниция на върховенството на закона. Том Бингъм е, има дефиниция, която особено ни допада независимо в какъв правен политически контекст се прилага, трябва да се има предвид, че съществуват някои общи елементи, които се споделят от всички. През 2012 ние възприехме по-различен подход към върховенството на закона. Ние констатирахме, че върховенството на закона е по-малко обект на внимание, въпреки е, че е един от трите основни стълба, на които държи Съвета на Европа. Разбира се, има е, решения на съда, които са свързани с този въпрос, но няма системен характер всичко това. И ние искаме да се създаде един инструмент, който да позволи едно последователно тълкуване на върховенството на закона, за да се улесни практическото прилагане на този принцип. Трябва да насоча вниманието си върху това, как се прилага върховенството на закона, вместо да обсъждаме надълго и на широко какво означава върховенство на закона. И така започнахме този списък за извършване на проверката. Първоначално той беше много кратък. На път сме да приключим работата. Включени са пет критерия. Те са разпределени на някои от параметри. законността, върховенство на закона, правна сигурност, забрана за произвол и злопосреба с власт, равенство пред закона не е дискриминация, достъп до правосъдие, независимост и безпрестатност на съдебната система, справедливи съдебни процеси, конституционно правосъдие в държавите. Тези показатели са придружени от обяснителни записки. Тяхната цел е да покажат какво се очаква при отговарянето на въпросите, включени във въпросника. И там е посочено какво имаме предвид. Също посочваме какви са източниците, да речеме, натрупаният опит от Европейският съд по правата на човека и прочее. Освен това, има и подбрани стандарти, откъде идват въпросите, каква е тяхната основа в Европа и в международен план. Говорим за правни показатели. Те са свързани с конституционната и правна структура, начина по който се тълкуват в отделни държави членки, законодателството, което е в сила, както и практиката на съда. Има, например, въпрос дали съдиите се назначават за постоянно или до като навършат пенсионна възраст. И така вижда се как това е отразено в законите, в Конституцията на страната, дали е натрупан някакъв опит в правораздаването в тази област. Има също и други специфични показатели, които са от фактически характер. Те допълват правните показатели. Ние не, нямаме много дълъг списък от такива показатели. Например, когато говорим за независимост на съдебната система, един въпрос е а, как се възприема съдебната система, дали се счита за независима, какви са обществените възприятия относно дали се подава на политическо влияние манипулация, как се назначават и повишават съдиите и прочие. И тези показатели се разглеждат в комбинация с други показатели, за да се получи по-пълна картина. Правните показатели са свързани с прилаганите текстове, с оценката, която се извършва от различни органи за наблюдение, а фактическите показатели проистичат от различни източници, Също се разглеждат мнения, издадени от агенции, свързани с правата на човека, отразяване в печата, статии и прочие. Отправната точка за Венецианската комисия беше признаването, че върховенството на закона е процес и не е завършен този принцип никога. Той се прилага постъпателно, когато една държава преминава към върховенство на закона. Едва ли някой държава ще достигне съвършенство в тази област. Някои държави я изостават, но така или иначе се работи по въпроса. Затова нашия въпросник включва такива въпроси, които не изискват само да се запълни котийката. Не всички котийки и че ако не всички кутийки са попълнени, това означава непременно, че държавата не е правова и че там няма върховенство на закона. Държавите имат своите силни, своите слаби страни, така че подходът не е всичко или нищо. Госпожа Мишо също многократно каза, че оценката на върховенството на закона е, е много сложно упражнение. Да се отговори какви параметри, какви показатели са необходими. Не е толкова лесно, когато се изготвя въпросник. Целта е да се опростят нещата, но отговорите на въпросите трябва да се обработят по подходящ начин цялостно, като се вземат предвид не само цифрите, не само отговорите да и не. Оценката трябва да е цялостна, включваща отговорите на всички въпроси, включени в въпросника, различни елементи, различни източници. И така, за кого е предназначен този въпросник? За различни участници. не е предвиден за конкретни ползватели. Може да се използва от Венецианската комисия, когато осъществява своите оценки на върховенството на закона. Разбира се, тогава се опираме на този въпросник. Но този въпросник също е насочен към държавните институции, парламентите, всички, които искат да бъде направена оценка на изпълнението на принципа на върховенство на закона. Също и гражданското общество може да го използва. Към нас са се обърнали много представители на гражданското общество в доста страни, които искат насоки по какъв начин да структурират своите оценки на върховенството на закона в своите държави. Разбира се, може да се използва и от международни организации. Когато започнахме работа по въпросника, механизмът на Европейския съюз не съществуваше. Считаме, че той може да се впише в а, тези усилия. И така, какво е новото в този въпросник за оценка? Разбира се, става дума за показателите, за източниците на оценка, за методите. Тук няма нищо ново. Има толкова много налични данни, от Съвета на Европа, от Европейския съд по правата на човека, от Европейския съюз, от Агенцията по основните права, ООН, има множество източници, всичко е на лице. Но това, което според нас липсваше, бе глобален подход. Цялостно разглеждане на всички въпроси, тъй като не е едно и също да говорим за един конкретен проблем, без да се разглежда контекста, в който е възникнал. И когато го правим, дали го правим винаги по един последователен начин, дали използваме един и същи подход, едни и същи показатели, дали сме прозрачни относно източниците, които сме ползвали, дали за държавата, която оценяваме, е ясно какво точно използваме, същите показатели ли използваме за всички държави, които оценяваме. Колкото и обективни искаме да бъдем с останалите държави, трябва да бъдем също толкова обективни за останалите. Това изисква ясни правила на играта. Когато говорим за върховенство на закона в дадена страна, тази държава трябва да знае за какво говорим. Какво точно ще направим? Тази държава трябва да знае, че същото сме го правили във всички останали случаи, когато сме оценявали състоянието с върховенството на закона в други държави. Новата рамка за укрепване на върховенството на закона предвижда Европейската комисия да се обръща към Венецианската комисия за консултация тя може да прави, както и в миналото, да разчита също и на становищата, с които излидаме по конкретни закони на държави, може теоретично да поиска да се направи оценка на върховенството на закона, използвайки е, целият въпросник или част от въпросника. Този въпросник може да се използва от Европейската комисия и от други директно, без е, да се минава през Венецианската комисия. В заключение искам да кажа, че постигането на пълно върховенство на закона е утопия. Никой не го е постигнал, всяка държава по принцип може да го постигне. Спазването на върховенството на закона трябва непрекъснато да е обект на проверки и този списък с въпроси, който ние предлагаме, не е изчерпателен, не е окончателен, той непрекъснато се доработва и се достига до резултатите, на които обърнах внимание по-рано. Благодаря за това изложение. Обеден съм, че ще има въпроси. Последният оратор е госпожа Джолинда Бекираш от Центъра Бингъм за върховенството на закона от Британски институт за международно и сравнително право. Тя ще представи преговорите за съответните глобални показатели на ОНЕ. Ще ни даде примери за набелязване на национални показатели от Германия и други страни. Заповядайте. Благодаря. И така. Искам да ви представя едно друго измерение на върховенството на закона в рамките на целите за устойчивото развитие, договорени в Нью Йорк от Генералната асамблея през 2015 година. Това е кратко резюме на трите части на моето изложение. Много кратко резюме, в което представям различията между целите на хилядолетието за развитие и целите за устойчиво развитие, по-конкретно цел 16 достъп до правосъди и върховенството на закона. Процесът на идентификация на глобални и национални показатели – и накрая ще представя два примера за национални процеси Обединеното кралство и Германия. И така. Целите на хилядолетието за развитие и целите на хилядолетието за развитие и последните цели са от последната година Целите на устойчивото развитие са холистичен подход, не само економически, там има и социално и екологично измерение. Както беше споменато за първи път, тук се включват становищата на гражданското общество. Бяха предвидени консултации с гражданското общество и неговите препоръки бяха включени в тези цели. Освен това, тези цели имат универсален обхват, т.е. не са насочени само към развиващите се страни, но към всички. Това въжи особено за цел 16, което е част от новаторското съдържание – на целите за устойчивото развитие, цел 16 достъп до правосъдие и върховенството на закона държавите членки са призовани да подобрят своята ситуация. И тази цел е насочена не само към развиващите страни, но и развитите. И страни като Германия и Обединеното кралство има какво да направят, за да подобрят достъпа до правосъди и върховенството на закона. Сред новаторските аспекти на целите за устойчиво развитие ще се спра на цел 16. Тя насърчава мирно и приобщаващо общество за устойчиво развитие, осигурява достъп до правосъдие за всички и изгражда ефективни, отговорни, приобщаващи институции на всички нива. Целта е по, има под цели и задачи. Цел, задача 16.3 е свързана с темата, която обсъждаме днес. Държавите членки се призовават да насърчават върховенството на закон национално и международно ниво и да осигурят достъп до правосъдие за всички. Постигането на върховенството на закона – е дългосрочна цел. И целта обхваща този аспект. Насърчаването на достъп до закона, всъщност езика беше променен в хода на преговорите, но и задължението за насърчаване остава и осигуряването на достъп до правосъдие за всички също. Акцент е върху един от аспектите на върховенството на закона, а именно е, елемента равен достъп за всички. Преговорите продължават, е, за да се набележат показатели. Как да измерим дали страните са осигурили равен достъп до правосъдие за всички. На този слайд е, са показани в лявата страна членовете на група статистици, които работят по набелязване на глобалните показатели за всяка от целите. В случая става дума за 16.3. Да, буквите са доста ниски. Председател Обединеното кралство, Танзания, Уганда, Ботсвана, Камерун, Кабоверде, Сенегал, Алжир. В е, е, Европа и Северна Америка е, чинове са Канада, Франция, Германия, Холандия и Швеция. Е, това е група статистици, които представляват различни е, националните статистически служби. Те формулираха редица предложения. Аз е, съм копирала три предложения в обратна последователност, а именно – онези, които в, се разработва, които са в проекто документа. Той ще бъде представен на Статистическата служба на ОНЕ през март 2016 година и след това ще бъде представен за разискване а, е, на политически орган на представители на правителствата на държавите членки. За съжаление, е, тенденцията е към разводняване на съдържанието на показателите. Както виждате от първите два показатели, акцентът е предимно върху наказателното правосъдие. Всъщност е, тук не, вли, не влиза основната под цел достъп до правосъдие. За всичко тук не се прави разлика между гражданско, административно или наказателно право. Така че тези показатели са с доста стеснен обхват. Третито, третият индикатор е първият, който беше предложен. Той продължава да има подкрепата на Обединеното кралство, Канада и най-големите организации, като Световната банка, програмата на ООН за развитие и така нататък. Това е по-широк показател който измерва дела на онези, които са имали спор и е, имат е, достъп е, до справедлив меха... альтернативен механизъм за решаване на спорове. Новото в тези показатели е, че те обхващат не само административните данни за това как функционира съдебната система, брой съди, срок, в който се решават делата и така нататък, но и впечатлението на потребителите на системата, защото там се говори за справедливост, формален и неформален механизъм. Тези данни могат да се получат чрез анализи и проучвания. Друг раздел беше събирането на данни от домакинствата. Това ще бъде в бъдеще, за да се получат данни, които, с които в момента не разполагаме. Сега за двата примера. Освен глобалните показатели на държавно и регионално ниво, могат да се приемат показатели, моделите и процедурите за набелязване на тези процедури са различни. Всяка страна си има различни правила. Германския модел е много добър, той е най-модерен, освен че идентифицира приоритетни области на развитие, той включва и две нива проверки, така да кажем. На първо място Държавен консултативен съвет, в който влизат експерти, те съветват правителството дали политиката, кои, дали дадена политика, която предстои да бъде предприета в посока постигане на целите и е, надпартиен парламентарен комитет, е, който ще измерва напредъка е, при, в усилията за постигане на целите. В Обединеното кралство въпросите на развитието са част от децентрализираните, от децентрализацията, така че всяка юрисдикция си е приела свои правила. Шотландия и Уелс са започнали обществена консултация. Не са предприяти стъпки в Англия но е възможно, но е възможно да бъде предприята някаква централизирана дейност национално ниво. Благодаря на всички оратори. Разполагаме с 20-25 минути за въпроси, така че веднага да дам думата на докладчиците в сянка. Господин Енгел има до. Благодаря, Клод. Един общ въпрос към всички. И това всъщност не е толкова въпрос. По-скоро заключение, което аз си формулирам от тези усилия да се формулира кое какво е. Определенето на стандарта за демокрация прилича малко на усилието да каже дали Китай е пазарна економика – ние си имаме свои критерии, САЩ различни, Бразилия различна. В някакъв момент ще стигнем до заключението, че нещата не са такива каквито са, а са такива каквито са, защото трябва да бъдат такива. Знам, че съветът на Европа има такива правила, но има поне 6 държави членки на съвета на Европа, в които стандартите за върховенството на закона, демокрацията и други са на доста голямо разстояние от това, което очакваме, но съветът на Европа като че ли не прави нищо. Силно има причини за това. Винаги, когато слушам експерти в тази област, и вие сте професионалисти в тази област. Аз, когато е, слушам подобни експерти, си казвам, че в демокрацията и върховенството на закона е, трудно се измерват. Има стандартизирана котия с инструменти, формули, е, с които можеш да кажеш, че това работя, това не. Особено на този континент, в който имаме различни, много различни практики на управление. Има диктатури, някои по-нови, други по-скори. Няма страни, които имат хилядолетни традиции и опит в демокрацията и върховенството на закона. Без дори да имат писмена конституция, председателя сигурно ще сети коя страна е тази. Е, и има и други страни с подобна традиция. Харесва ми подхода на госпожа Менгини. В началото тя каза, че според Венецианската комисия няма нужда от дефиниция и има нужда от консенсус за общите основни елементи. И аз бих искал да има подобно нещо и в Европейския съюз. Това ме връща на нещо, което каза София в началото. Има ли европейска логика, европейска закономерност в управлението? Дали сме решили по точно какъв начин искаме да ни управляват? това се характеризира с няколко прости неща. Те може би сигурно могат да се е, измерят, но общо те са осезаеми. Липса на произвол в действията на държавата, липса на корупция, предсказуемост е, в е, действията на държавата. Онова, което кара гражданинът е, да се чувства, че нещата са под контрол и че онова, което прави държавата, е онова, което иска гражданинът и ако не е така, гражданинът може да го промени. И аз мисля, че към това според мен трябва да насочим усилията си. Нямам нищо против табла и проверочни списъци, но имам чувство, че това е повече за технически въпроси не е толкова приложимо към нещо толкова трудно осезаемо, като демокрацията и върховенството на закона. Моника има думата. Бенова. Благодаря. Ще се изкажа народния си език. Много е добре, че провеждаме тази дискусия. Добре е, че я провеждаме по собствена инициатива. Имам един конкретен въпрос. Тази седмица Разговаряхме с журналисти от държавите членки, които участваха в семинари, посветени на миграционната криза. Вчера, в продължение на два часа, разговарях с журналисти от Словакия. Те ми зададоха въпроси за действията, които бихме могли да предприемем при неизпълнение на задължения от страна на някои държави членки. Бе ми зададен и въпрос за основните ни принципи и по-точно за това как можем да наложим контекста на миграционната криза спазването на тези основни принципи. Някои държави членки, сред които е и моята родина, Словакия, не спазват тези основни принципи. Те не проявяват готовност да участват в съвместно взети решения тези държави членки се стига до положение, което води почти до нарушение на основните принципи. Това се и насърчава от промени в нормативната уредба на тези държави. Какво е вашето мнение по този въпрос? Каква е позицията на институциите, които представлявате вие? по отношение на такива държави, членки на Европейския съюз? Как конкретно можем да ги санкционираме? В нашата парламентарна комисия често обсъждаме незачитането на основните права в държавите членки. Повечето от нас – докладчиците в сянка по такива теми работят по спазването на основните права в държавите членки в дългосрочен план. Вече от доста време работим по този въпрос. Приели сме немалко доклади. И заклинателната формула е тук да не се посочват и обвиняват конкретни държави членки. Но ако не посочваме тези държави, ако не ги санкционираме, то ще продължим просто само да обсъждаме проблемите, без да предложим на гражданите конкретни решения. Настоящото положение в Европейския съюз дава на някой повод да говорят за края на Шенген, за въвеждането на нови правила. И така създалото се положение трябва да е повод за нас да създадем система от санкции спрямо определени държави членки, които не спазват основните права. Ще бъда съвсем кратък, господин председател. Всички тези правила, механизми за наблюдение, табла са чудесни, но какви са конкретните резултати от тях? Неизбежно има сблъсък между суверенитета на отделни държави членки и прилагането на европейското законодателство. Тук в комисията ни и в парламента редовно обсъждаме определени държави, обсъждаме въпроса за това дали те спазват изискванията или не. Много трудно е обаче в една политическа система да се прилагат обективни критерии, да се правят обективни оценки. Мисля, че не сме в състояние да сме обективни. Можем да използваме табла, набори от показатели, но с какви правомощия всъщност разполагаме за изпълнение Добре е да говорим за санкции, но такива разисквания са изключително субективни. Не веднъж сме ги водили тук в нашата комисия. Много интересни и полезни са подобни разисквания, но има сблъсък между суверенитета на държавите членки и изпълнението на изискванията. И ако нямаме конкретни правомощия, то много трудно ще постигаме напредък в бъдеще. Нека сме прагматични и реалисти. Госпожа Барбара Спинели. Благодаря, господин председател. Една, едно встъпление и след това два въпроса. Предварителният коментар, свързано с това, което каза госпожа Менгини първото постигане на върховенството на закона е утопия. Аз мисля, че е опасно да се говори такива неща. Трудно е да се постигне първото, пълното върховенство на закона. Трудно е, но не е утопия. Все едно да кажеш, че реформизмът е утопия. Е, кое ни остава тогава? Консерватизма. Нямаме реформизъм, нямаме еволюция. Какво ни остава? Резултатът е, че в Европа има толкова широко разпространено нарушение на правата на бежанците, на свободното движение и е когато се каже, че върховенството за, на закона е утопия, е просто извене, извинение да не се прави нищо, защото върховенството на закона трябва да се реализира на практика. Сега конкретен въпрос към а, е, госпожа Мишу за наблюдението на семестъра. Вие казахте, че ще се, рефор... че ще се наблюдава реализацията на върховенството на закона и съдебната система в държавите членки. Има много проучвания по нарушенията на различни права по член Втори Тези проучвания дали се взимат предвид? И втори въпрос е какво мислите за неприсъединяването, оптаута на Обединеното кралство по иск... оптаута поискан от Обединеното кралство от двата съда както на, Европей... на съвета на Европа и на Европейския съюз. Още трима души искат да се изкажат, за това повече няма да приемам заявки за изказване и за това много ви моля да бъдете максимално кратки. Господин Лопес Агилар. Хуан Фернандо, имаш думата, но моля само две минути. Да, знам, че нямаме никакво време, но имам въпрос към представителите на Агенцията по основни права и на Венецианската комисия. Въпрос за показателите, за оценка на отнасянето към търсещите убежище в държавите членки. Има ли разлики в спазването на основните права, така както са залегнали в хартата на основните права на Европейския съюз. Прави ли се разлика при спазването на тези права между граждани на Европейския съюз и граждани на трети страни, най-вече по южните ни граници в Испания, и Унгария. Имам предвид така наречените горещи връщания, когато връщаните лица дори нямат право да бъдат изслушани. Госпожа Ана Гомеш, много е добре, че говорим за показатели, за стандарти и така нататък, но нека ги прилагаме и нека видим в какво състояние се намира Европейският съюз. В ужасяващо, според мен състояние. Можем да се гордеем с постигнатото до тук, но същевременно трябва да направим една много тъжна равносметка на случилото се наскоро. То показа, че не сме в състояние да изпълним ангажиментите си в областта на върховенството на закона. Неуместно е, според мен, да говорим за върховенството на закона като за една утопия, нещо, което никога няма да се установи. Така просто няма да развиваме системите си, няма да постигнем справедливост. Не мисля, че е уместно да излизаме с подобни твърдения каква е моята оценка. Мога да направя изключително тъжни констатации. Аз съм от страна, където работи тройката и това доведе до повече бедност, до повече неравенство. Над една трета от децата в моята страна живеят в бедност и това красноречиво говори за това как се спазват принципите на устойчивото развитие. В моята страна има и корупция, има и неравностойно третиране при данъчното облагане. И всичко това се дължи не само на действията на правителствата на държавите членки, дължи се и на действията на комисията, която ни предаде. Да вземем за пример борбата за корупцията, срещу корупцията. Какво прави комисията, за да се пребори с корупцията? нека излиза не само с доклади, а и работи по случаи на много тежки нарушения, като в моята страна. Какво да кажем пък за Унгария, за спазването на основните права там сега, по време на беженската криза. Беженската криза е проблем не само на Унгария, разбира се. Дори председателят Туск наскоро изиска търсещите обежище и беженците да бъдат задържани. Как е възможно комисията, съветът и държавите членки да си затварят очите пред използването на дрони за извършването на целенасочени убийства на европейски граждани от една държава членка, Обединеното кралство. Председателят, моля да приключвате, тъй като имаме само 10 минути за отговори. Госпожа Интвелт, нека се върна на тази сутрешната тема на разискванията. Председателят, колеги, моля да запазите тишина. Продължавам. Ще направя една бележка и ще задам един въпрос. Добре би било нашите гости да отговорят най-вече на въпросите и да вземат отношение по коментарите за показателите, тъй като това е темата на днешния ни разговор колегите Енгел и Кърк Холп са малко скептични, що се отнася до разработването и прилагането на показатели. Съгласна съм с тях, това не е лесен процес. Трудно е да се даде количествено изражение на демокрацията и върховенството на закона, но това не означава, че те не са важни, не означава и, че е абсолютно невъзможно да се разработят показатели. показателите са просто показатели. Не са нещо окончателно. Те могат да послужат за измерването на нещо конкретно и осезаемо. Много ми хареса идеята за усилията. Защо Агенцията по основни права не разработи такъв инструмент? Може би е възможно и комисията да го направи, ако агенцията няма правомощия. Добре, сега ви давам думата за отговор и съжалявам, че нямате толкова време. Благодаря. Ще фокусирам вниманието върху въпросите, които бяха поставени към панела. Можем да обсъдим доста други въпроси, които са извън днешната ни тема. Напълно съм съгласна с Софии. Първото, което каза, е, че върховенството на закона е от особена важност. И аз не виждам защо не се направи повече, за да се направят нещата както трябва. Знае, че има предизвикателства. Понякога те изпреварват нашите отговори, но ние реагираме и в много случаи ние реагираме по спазването, по констатирани нарушения, както и по случаи свързани с миграцията. Такива оценки се правят дори в момента. По някои от въпросите, които бяха представени от панелистите, достъпа до правосъдие, альтернативни механизми за уреждане на спорове, може би тези показатели се нуждаят до, от до разработване. Може да се използва таблото, което съществува. Може да се съпоставят а, за а, срока от 3 години, за които се отнася таблото. Върховенството на закона, според всички нас, е много важно. Но имаме ли механизъм на ниво Европейски съюз? който да измерва постиженията. Аз съм за това да се постигне резултат от започнатата от вас работа в това отношение, тъй като можем да постигнем повече по този начин. Необходимо е да се предприемат практически стъпки. Ние правим оценка също и на ценностите, свързани с върховенството на закона. И така, съм на ваше разположение за ваши въпроси. Благодаря ви за проявеното търпение. Давам думата на господин Тогенберг. Моля ви да бъдете кратък. Две неща. Конкретните въпроси за ЕФРЕС. Ние не сме започнали работа. Относно тази информационна система, трябва да кажем, че държим на устойчивостта на базата данни, съвета на Европа, всички фактори трябва да са включени. Трябва да има разбирателство между тях. Трябва да имаме тяхната подкрепа. На следващо място за показателите. Действително, Предизвикателствата са свързани не толкова сега с мониторинга, отколкото с прилагането. Тези показатели могат да се използват и за прилагането, не само за мониторинга. Така може да се проведе диалог с съвета по въпросите на върховенството на закона и прилагането в тази област за да са структурирани разискванията, е необходимо да се основават на показатели. Председателят е, Симона, може би няколко думи. Няколко заключителни думи, може би. останалите може в писмен вид. Престои много важно гласуване след малко. Съвсем накратко. Действително оценките са изключително важни. Такива оценки се правят от различни действащи лица. Оценката е нещо, което идва предварително. То не е насочено непременно към налагане на санкция за подобряване на състоянието на нещата в различни области. Ние правим тези оценки на базата на равни, обективни, безпристрастни критерии. Това би било много полезно. Госпожа Бики Рай. Да имаме измерими показатели означава да се парира критиката, че върховенството на закона и правосъдието са понятия, които не подлежат на измерване. и че в крайна сметка те са само политически ангажименти, проява на политическа воля и че те не подлежат на измерване, не могат да бъдат проверявани. Разбира се, има и крайният вариант, налагането на санкции. Необходимо е да се обмисли възможността на показателите. Председателят, искам да благодаря на участниците, както и за, на депутатите, които участваха в това важно изслушване. Благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря на депутатите. Колеги, докато вземате местата си, искам да напомня, че тази сутрин започнахме изслушване без официално да открие заседанието, така че нека да го направим сега, да приемем дневния ред за заседанието. Но преди това много ви моля да вземете местата си. И така, приемане на дневния ред. Ако нямате възражение, считаме, че дневния ред е прият. Няколко съобщения преди да преминем към гласуването. Езиковият профил не е осигурен превод на датски, латвийски, холан, харватски и ирландски. Одобряване на препоръки на координаторите. Аз ще бъда докладчик по решението за изпълнение на съвета по обмен на информация за регистрирането на МПС в Латвия. Аз ще взема този доклад по изключение. Госпожа Валеро Бодил от Зелените ще бъде докладчик за становище по предложение за директива, изменяща директивата на съвета за контрола, е, придобиването и притежаването на оръжия. Това е по член 54. Ще се е, работи заедно с комисията ИМКО. И на следващо място Лора Агея от е, и FDD ще бъде докладчик по становище за подготовка на преразглеждането на годишната финансова рамка 2014-2020 и препоръките на парламента в това отношение. Приемаме тези препоръки на координаторите. Преминаваме към гласуването. Сега нека да направим проверка. Всички ли си носят електронните карти? за гласуване. Ако някой не си е взел картата, моля да даде знак. Забелязвам, че никой не си е забравил картата. Така че няма да приемаме обяснения как е гласувано от никой. И така имаме гласуване, именно гласуване. So, It's quite unusually quiet. I don't know. I, I have no idea why. Is there an... Всички са много тихи. Важно гласуване ли предстои? Добре. Следваща точка е гласуването. for balance, is there anyone late from any other group that I could... Uh... Следваща точка е гласуване по договорения текст по време на междуинституционалните преговори по използване на резервационните данни на пътниците, европейско ПНР. Ако господин Кирков иска да каже нещо, има думата. Колеги, предложението за директива на парламента и съвета за използване на резервационните данни на пътнищите за недопускане, за разследване на терористични действия и престъпност беше договорен текст. Ние трябва да гласуваме поименно сега. Моля, гласувайте. Okay. We're going to take the vote again. Okay. Colleagues, just to... Okay. That's fine. По изключение, искам да попитам, всички гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се 38 за, 19 против, 2 въздържали се. Поздравления на докладчика. Ако желая да каже нещо. Господин председател, не искам да задържам никога тази сутрин. Искам само да благодаря на вас, както на всички сътрудници на комисията, на всички колеги от нашата комисия, независимо от техните мнения, за това, че работихме съвместно по този много дълъг много дълга процедура. Мисля, че беше взето разумно решение. Аз лично съм много удовлетворен от него. Благодаря, благодаря на всички. С това приключихме гласуването, колеги, и ще продължим нататък с дневния ред. Euh, yes, Young is there. Congratulations. Mm-hmm. Colleagues, um... Колеги, както казах, ние продължаваме нататък по дневния ред. Зная, че не е лесно да напуснете залата тихо, въпреки това ви умолявам да го направите тихо, за да продължим с следващата точка. So leave quietly, please. Моля да напуснете залата тихо. Преминаваме към следващата точка – прозрачност, отчетност и почтенност на институциите на Европейския съюз. Докладчик по становище госпожа Силви Гиом. Ще разгледаме проекто становището. Всъщност залата става все по-шумна. Продължаваме по дневния ред. Съвместно организ... изслушване беше организирано с участието на няколко комисии по този въпрос. Това изслушване се базираше на доклада на системата за почтенност в Европейския съюз от организацията Transparency International. В резултат на това изслушане Комисията АВКО изготвя доклад по собствена инициатива. Госпожа Гийом е докладче по становище на комисията Либе по този доклад и тя ще представи това становище. Силви е, имат е, думата. След като настъпи тишина в залата. Силви, имаш думата. Благодаря, господин председател. Разбирам, че винаги има е, раздвижване след подобно гласуване. Искам да кажа какви са сроковете за това становище. Най-напред представянето на измененията на Либе трябва да стане до 22 декември на обяд. Докладът ще може да бъде гласуван по време на комисията на 25 януари. Това е по графика. Относно самото проекто становище. Много неща могат да се кажат за прозрачността. Много парламентарни комисии бяха помолени да изготвят становище към доклада на колегата Гиголт от АВКО, Юри Либе Авко и Конт работят по този въпрос. Аз се фокусирах само по тези въпроси, които са от компетенциите на нашата комисия и то съвсем накратко. Аз съм посочила 6 основни точки. Информирала съм докладчиците в сянка. Става дума. Първо, искаме от комисията да представи предложение за преразглеждане на регистъра за прозрачност в рамките на широки консултации и с най-широко участие. На следващо място да искаме, поискаме от комисията да продължат разговорите за присъединяване на Европейския съюз към Греко, групата държави срещу корупцията. Комисията трябва да представи също предложение за закрила на лицата, подаващи сигнали за нередности до края на 2016. Също да се създаде най-бързо ефикасна Европейска прокуратура. Също да започна преразглеждане на регламента за достъпа до документи и също да се гарантира прозрачност на законодателните преговори, включително на тристранните преговори. Докладчиците в Сянка споделят тези идеи. Институци... Институциите а, трябва да разполагат с нужните инструменти, да се създаде, например, а, орган на високо ниво, който да осъществява контрол върху информацията, която се предоставя в е, регистъра за прозрачност. Въпреки, че не е приоритет, е важно. Освен това, нещата трябва да се представят по ясен начин за гражданите, за да имат е, те доверие към политиките, които се осъществяват е, от тяхно име. понякога възникват съмнения. Има загуба на доверие сред гражданите. Затова е необходимо също да има промяна в нагласите и поведение, което да е безупречно. И на последно място не, да не се допуска създаването на общо е, чувство за подозрителност е, към политическата класа като цяло. Считам, че а, е, трябва да се намери нужното а, равновесие, нужния баланс за нашите институции и за гражданите. Благодаря, Силви. Има ли други колеги, които искат да се изкажат? Роберта. Благодаря, Клод. Господин Стеховски ме помоли да се изкаже от негово име. Не знае дали сега е подходящия момент. Добре. И така от името на Томас, който е докладчик в сянка от НП, искам да кажа, че той благодари на госпожа Гион за проекто становището в него е включено всичко, което е договорено на заседанията с докладчиците в Сянка. Господин Здеховски счита обаче, че становището е твърде общо. От интерес на комисията да има силно и конкретно становище по въпроса, тъй като то се отнася не само до парламента, но и за функционирането на всички институции на Европейския съюз. Нуждаем се прозрачни институции на Европейския съюз, задължителен регистр за регистриране на лобистите е много сложен въпрос, както стана ясно и на заседанието на АВКО. Когато говорим за лицата, подаващи сигнали, той счита, че се нуждаем от минимални правила за тяхна закрила, но те трябва да бъдат надлежно обсъдени. Относно прозрачността на тристранните преговори, ние следваме писмото на господин Шулц, който казва, че тристранните преговорите са специална форма, неформална форма на водене на преговори и не трябва да се излъчва на живо по интернет. Този въпрос трябва да се разисква от съответната комисия. Ос... Също включването на агенциите на Европейския съюз трябва да бъдат включени в изискванията за прозрачност. И господин Здековски също иска да подчертая, че групата на НП винаги търси на баланса между прозрачността и защитата на данните и това се отнася и за разискваното в момента проекто становище. Благодаря, Роберта. Още един колега иска да се изкаже. Ана. И аз приветствам този доклад и смятам, че има няколко ключови въпроса, по които трябва да сме максимално конкретни. И разбира се, въпросът за прозрачността и регистъра на лобистите е въпрос от централно значение. Защитата на подаващите сигнали. Друг много важен въпрос. По прозрачността на диалога трябва да кажа, че не смятам, че това е най-добрият подход защото ако има пълна прозрачност, преговорите ще се прехвърлят другаде, където нещо, което виждаме. Притеснявам се от тенденциите. Имам няколко примера за корупция. Представих на комисията ОЛАФ, омбудсмана, единствената институция, която отговаря в съответствие с нормативите е омбудсмана. Поведението на комисията е скандално. Ето защо този доклад трябва да бъде максимално конкретен, не само със средства за защита, но и с конкретни примери. Много съм притеснена от това, че следващия доклад за корупцията, който ще бъде представен следващата година, ще бъде като предишния. Много от случаите, доведени до знанието на Европейската комисия, са отразени в е, някаква бележка под линия, но не се прави нищо. Това, което се случва е скандално. Нямам съмнение, че в комисията работят е, хора с почтеност, но за мен комисията е, към комисията има огромни очаквания. Е, това, което наблюдаваме днес е нещо, което е наследено от е, миналата комисия, но не се прави нищо, за да се отстрани. И аз и други сме отнасяли много случаи за корупция до вниманието на комисията и те а, си затварят очите, прикриват и приемат измислици и лъжи от правителствата. Друг никой не се е записал и ще помоля Силви да каже няколко думи с Срок за внасяне изменение 22 декември. Искам само да реагирам на казаното от колегите, но след като се изкаже комисията. Okay, so would also like to have some... И така, и докладчикът би искал комисията да реагира. Коментари имате? Знам, че не искате да правите подробни коментари но все пак трябва да кажете нещо. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая още един път, че комисията Юнкер поставя особен акцент върху въпросите на прозрачността, отчетността и почтеността. И това е посочено в политическите приоритети на председателя. Прозрачността и почтеността имат различни елементи. Винаги трябва да разглеждаме конкретните процедури и елементи. Докладчикът се спря на много важни въпроси е, очевидно по отделните въпроси бихме искали да видим как се интегрирате в цялостния доклад и комисията е, ще ви поема ангажимента да ви даде официален орган в съответствие е, с последващ, процедурата на последващите действия ние искаме да оказваме максимална подкрепа във връзка с направените предложения. Една от основните инициативи е регистъра за прозрачност да бъде задължителен и да има връзка с другите институции въз основа на тристранното е, споразумение. Други аспекти обаче са включени като по-доброто регулиране и сега трябва да се повиши прозрачността в експертните групи. Ето това е нашето общо становище по обвиненията срещу Олаф, отправени от уважаваната госпожа депутат, не съм запознат. Очевидно, когато, когато се налага преразглеждане на оценките от страна на комисията сме готови да го направим, но на абстрактно ниво ми е трудно да коментирам е, отправените обвинения. Благодаря. Силви. Всичко това е много интересно. Очевидно предстоят различни перспективи и сега трябва да ги конкретизираме. Например, задължителното използване на регистъра. По коментарите на колегите искам само да кажа, че всички изменения са добре дошли, за да се допълни архитектурата на този текст. Той е доста кратък и всичко това, което е конкретно, е добре дошло. Но трябва да останем в рамките на тематиката на нашата комисия и текстът на колегата Гигол е, обхваща много широки въпроси по въпросите за подаващите сигнали. Точка 44. Там нещата са доста конкретни. И така, ще се радвам на изменения, да не излизаме извън рамките на тематиката на Либе и да бъдем максимално конкретни и точни. Хубаво е, хубав е този съвет да не излизаме извън тематиката на Либе, особено като имам предвид а, а, графикът. А, благодаря, колеги, благодаря, Силви. И така, колеги, преминаваме към точка 6. структуриран диалог с комисария Юрова. Ще направим пауза, докато тя дойде. ETA means estimated time of arrival. I'm going to... А, и знаем ли кога горе-долу ще дойде? Colleagues, I'm just going to get a quick um, estimated time of arrival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 Colleagues, the best estimate is five minutes, so if you want to take a, a pause. Няма да дойде до 5 минути, така че ако желаете да направите пауза, извинявайте. Е, да, знам, че е четвъртък. 5 е, минутна почивка, но моля ви, върнете се, ако искате да участвате в разискванията по тази точка. И така, Смятаме, че остават 5 минути до началото на следващата точка с комисаря Юрова. Colleagues, I'll ensure you have time for a coffee. So I said five minutes, but if you have a coffee and uh, just. Uh, Mm -hmm. Um, um, Колеги, обявих пет минутна пауза. Комисарят сега е тук. Искам да проверя дали не споменах много неразумно, че можете да отидете да пиете кафе. В тази сграда вече не можеш да пиеш кафе за 5 минути. Всичко отнема поне 15. Сега, какво искам да кажа? Ако можете да се свържете на колегите си да дойдат, да направете го, защото комисария е тук. И тя иска кафе. Но тя работи за друга институция. Ако те могат да осигурят кафе, да го направят. Ще започнем, но свържете се с колегите си да дойдат. Темата е много важна. Знам, че други колеги uh, които искат, е, биха искали да са тук, са извън залата. Да започнем. По който мисля, че ще започна да се връщат колеги. Да, разбира се, четвъртък е много хора са си организирали пътуване. Благодаря, госпожо комисар, за търпението и така. Шеста точка – структуриран диалог с комисаря Яурова който обещахме на всички ви. Ще разговаряме по различни теми, включени в нейния ресор. Също така ще разговаряме и по други въпроси, свързани с Safe Harbor или сферата на прикосновеност на личния живот. И дискусиите с САЩ и с това по-кратко от обичайното встъпление ще помоля госпожа Юрова да вземе думата. повядет. Благодаря, Клод. Дами и господа, за мен е удоволствие, че пак съм тук за този структуриран диалог по въпроси от общ интерес. Много хубаво съвпадение е това, че днес можем да отбележим Международния ден на правата на човека. И е, това всъщност това е годишнина от Конвенцията на ООН по правата на човека от 1950 година. 10 декември е много символичен ден за общата ни работа в полза на правата на човека в ЕСА. Както знаете, комисията е подготвила списък с действия за права на, Л, на, Л, на ЛГБТ. Списъкът е публикуван на сайта на комисията. Благодаря на заместник председателката Луначек. Тя тук ли е? Тук беше. Може и да се върна warm thanks and, and regards because she Искам да й благодаря като председател на интергрупата за правата на ЛГБТ. Тя участва много активно и даде ценен принос дейностите обхващат ключови политически области, недопускане дискриминация, образование, заето, здравеопазване, свободно движение, убежище, борба срещу престъпление на омразата, политика на разширение и външни отношения. Както виждате в списъкът, който е раздаден, доста цветен, Ние много държим съветът да приеме представените законодателни предложения, които ще имат пряко въздействие върху лъгъбата, като директиви имаме много добро споразумение с сътрудничество с холандското председателство и за тях това е голям приоритет. Заедно с това ефективното изпълнение на законодателството от държавите членки ще доведе до конкретни ползи и защита за граждани ЛГБТ. Ще следим отблизо в сътрудничество с държавите членки спазването на европейското законодателство и ще гарантираме спазването на принципа за недопускане на дискриминация, по-конкретно във връзка с сексуална ориентация и полова идентично. Напредъкът е възможен само чрез колективни усилия. Ще осигурим конкретна помощ, електронни обучения за онези, които популяризират правата на ЛГБТ връзката с гражданите и социалното приемане на хората от ЛГБТ са една от моите цели. Аз ще започна европейска кампания за осведомяване през 2016 година. Тя ще изрази тревогите на гражданите ЛГБТ, ще се настоява за уважение и толерантност и ще се акцентира върху ползата на многоликостта в обществото призовавам, разчитам на вашата подкрепа е, да популяризирате тези послания. По реформата защита на данните убедени сме, че можем да постигнем политическо споразумение тази година. Е, предстоят е, важни тристранни срещи. Искаме да, отдадем дължимото на госпожа Лаурисин и господин Албрехт и да докладчите в Сянка за усилията. Благодаря на вашите усилия и на усилията на различните председателства, по-конкретно на Люксембург. Съм убедена, че можем да постигнем резултат до края на годината. Пишем история с приключването на реформата в защита на данните. Регламентът е много важен е, за цифровия единен пазар. Важно е да има единни права. Това е в интереса на растежа, работните места и конкурентоспособността на Европа. Ще се насърчи защитата на основните права и доверие на потребителите. Е, доверието на потребителите и економическия растеж вървят ръка за ръка. Обедена съм, че споразуменията в тристранната среща ще гарантират ефективна защита на лицата, що се отнася до личните им данни и фирмите ще могат да се възползват е, напълно от възможностите на цифровия пазар и да се развият технологии, които са в интерес е, на личния живот. Така наречената полицейска директива е много важна част от европейския дневен ред за а Общите правила за защита на личните данни ще дадат възможност на правоохранителните органи да сътрудничат по-добре и споразумение по това досие е по-спеш, още по-спешно в момента, в който в момент в, в периода след атентатите в Париж. Сега актуализация по ТИТИП, Трансатлантическото споразумение за инвестиции и търговия. Продължават преговорите, работи се по рамка за проверка и контрол. Надявам се, че ще можем да постигнем бърз напредък, ако се спазят изискванията на двете, на двете страни. Не, неколкократно съм повтарял, това число по време на посещението си в Вашингтон през ноември, че трябва да положим усилия. Евро... Съединените щати трябва да прояви разбирателство, творчество и гъвкаво, за да се намерят убедителни решения. Дължим това на гражданите и потребителите. Дължим им новите решения да са стабилни и устойчиви. Въпросите, които обсъждаме, са свързани с активното участие на органи за защита на личните данни в на контрола и на фирмите. Съдът потвърди значението и ролята на надзора и ние трябва да гарантираме ефективно наблюдение на рамката, било чрез нашите органи, било чрез в тяхно сътрудничество с, О, с Федералната комисия по търгови, която трябва да изиграе своята роля. Като се разработват формите на сътрудничество, в крайния резултат трябва да е възможност европейските граждани да имат право на съдебна защита, когато това е необходимо. Също така имаме допълнителни, има нужда от гар... допълнителни гаранции от САЩ, че националните органи ще и различните други органи ще имат ограничен достъп до личните данни и този достъп ще се ограничава в рамките на съразмерността и нуждата. Ще се предвиждат и възможности за съдебна защита. В този контекст трябва да повишим отчетността за прозрачност по отношение на исканията за достъп от обществените органи, за да покажем, че принципите на потребност и съразмерност се спазват на практика. Всички нови, нови решения ще бъдат предмет на годишен преглед и наблюдение. Също така използвам тази възможност да ви гарантирам, че след атентатите в Париж на 13 ноември, Европейската комисия в предни традиции на международните усилия за борбата срещу изпирането на постъпленията от престъпности да се пресече финансират на терористите. С директивата за борба срещу прането на пари и регламента за трансфер на средства разполагаме с инструменти, за да проследим милиарди евро от престъпна дейност, финансови потоци, които подпомагат туристичните групи. Трябва да гарантираме бързо и ефективно транспониране на директивата и държавите членки обещаха да ускорят изпълнението. Поемам ангажимент да предложа допълнителни мерки, свързани с финансирането на тероризма. Заедно с това трябва да засилим усилията си за взаимодействие с партньорите. В рамките на програмата за сигурност ще ускорим дейността по ЕКРИС, а именно регистъра на полицейските на криминалните досиета и ще представим разширяване на системата за обмен на криминални досиета с трети страни. Това ще подпомогне трансграничното правоприлагане и борбата срещу международните престъпления като тероризма. Холандското председателство постига бърз напредък по този въпрос. Ще го обсъдим по време на първия съвет след новата година. Вървим напред и по разговорите за Европейската прокуратура. Държавите членки изразиха своята подкрепа за ревизирания текст, в който са заложени най-важните разпоредби за прокуратурата, в това число структура, процедурни права и разследване. Но нищо не е договорено, като всичко не се договори. Ще трябва да създадем ефективна прокуратура през 2016 и се надявам, че холандското и словашко председателство ще приключат преговорите на време. Искам да подчертая още един път, че парламент играе много важна роля в Европейската прокуратура. и слушах внимателно въпросите, които вълнуват парламента, както и въпросите националните парламенти. Вие казахте пределно и ясно какво ви вълнува в двата междинни доклада и аз се солидаризирам с много от тях и приветствам активно участие на парламента. Що се отнася до директивата за борба срещу измамите, все още трябва да постигнем компромис по ДДС. Трябва да се върнем на преговорите сега и да подчертаем значението на съдебното решение за изключването на ДДС от обхвата ще бъде отстъпление от сегашното законодателство ще противоречи на целта на, на директивата за укрепване на защитата на финансовите интереси на Съюза. Що се отнася до съдебното сътрудничество, искам да подчертая, че държавите членки трябва да използват по-добре капацитета на Евроюст както и неговите инструменти, като например улесняване на разследването, разследването съвместни разследващи екипи, координационни срещи и сътрудничество с трети страни. Особено с страните от а, Западните Балкани. Накрая процедурните права. Постигнат е значителен напредък по процедурната защита за деца Убедена съм, че преговорите могат да приключат до края на тази година. За да се постигне глобален компромис, трябва да намерим балансиран текст за подпомагане на деца от адвокат. Предоставянето на правна помощ за деца е ключов елемент на тази директива. Особено важно е за деца, които са лишени от свобода или в случаите, в които се може да се наложи лишаване от свобода като санкция. Тези възможности трябва да бъдат ограничени в максимална степен. Комисията трябва да постигне споразумение и по директивата за правна помощ, така че правото на достъп до адвокат да бъде ефективно. Директивата ще трябва да се транспонира от 27 ноември 2016 година без да бъде допълнена от солидно право на правна помощ. Има опасност правата, гарантирани от директивата, да останат само на книга. За да се деблокират преговорите, е, ще е нужна гъвкавост от страна и на съвета, и на парламента. Преговорите по конкретните разпоредби на директивата, както каза и докладчика Де Йонг, трябва да започнат. Комисията е готова да обсъжда предложенията на парламента за разширяване на обхвата на директивата за правна помощ. Комисията е готова да помогне на докладчика, който започна оценка на въздействието на парламента и се надява докладът да бъде представен максимално бързо. Благодаря за вниманието. Much, um... Благодаря, госпожо комисар. Спряхте се върху много теми. Затова нека сега веднага преминем към изказванията на колегите. Ще започнем с госпожа Холмайер. Тя не е тук, но ще дойде. Така става, когато първо има гласуване, а след това прекъсване. Хората продължават да влизат и излизат. Биркит Зипел обаче е тук. Ще ни дам думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, че приехте поканата ни. Винаги сме малко загрижени, когато има толкова малко колеги в залата. Но, както каза и Клод, има различни причини за това. Съгласна съм с комисар Юрова за това, че държавите членки трябва по-добре да се възползват не само от Европол, но и от Евроюст, за да си взаимодействат по-добре помежду си, най-вече в борбата срещу корупцията и злоупотребата с европейски фондове. Във връзка с това е много важно, според мен, Европейската прокуратура да изиграе значима роля. Знам какви са трудностите на ниво държави членки. Там трябва да се направи немалко, особено в една област, която има много големи проблеми. Това е злоупотребата със средства на дънакоплаците. Затова е важно не просто да се създаде някаква европейска прокуратура, а европейска прокуратура, която да има много силни правомощия за борба срещу злоупотребите. Много съм удовлетворена от установеното добро сътрудничество по наказателните производства по досието, по което все още работим, а именно правната помощ за деца и защитата на върховния интерес на детето. Радвам се, че ще извършите оценка на въздействието, за да установите къде има пропуски и какво трябва да направим по отношение на държавите членки. Имам въпрос за Сейф Harbor – какъв е основният ни проблем? Преговаряме с държавите членки, но там действат различни правила. Действат различни правила и в отделните щати в САЩ. За това какво можем да направим, за да се обединят всички тези нива. Можем ли да разчитаме единствено на националните правила в САЩ? Кое е ниво на разпоредби ще се ползва с предимство. Как освен това може да се упражнява контрол, така че всички действащи лица и дружества да спазват правилата, за които сме се споразумели. Кога, вероятно, ще е възможно да се постигне споразумение? Благодаря. Следващият координатор, господин Кърк Благодаря, господин председател. Съвсем набързо по два-три въпроса. При липсата на директива за правата на ЛГБТИ, какви мерки смята, че може да предприеме комисията, за да реализират те своите права? По регламента за защита на данните, Опасявам се, че поставяме темпото на процеса пред качеството на постигнатите резултати, най-вече по отношение на МСП. Какво ще направи комисията, за да подпомогне стопанските субекти при прилагането на разпоредбите? От името на колегата Маковей Искам да задам въпрос за настоящото състояние на преговорите за Европейската прокуратура след последния съвет. Конкретният ни и въпрос е свързан с признаването на мерки за разследване в отделните държави членки където ще работи Европейската прокуратура? Какво ще предприемете за гарантирането на една наистина независима и ефективно работеща Европейска прокуратура? Благодаря. Госпожа Сарджентини. Благодаря, съжалявам, че закъснях. Затова и няма да задавам много въпроси. Надявам се, че по повечето от тях вече е говорено. Имам един въпрос във връзка с списъка на действия на комисията за равнопоставеност на общността ЛГБТИ. Колегата Луначек и аз искаме да знаем как точно да разбираме тази формулировка, списък от действия. Доколкото разбираме, тези действия не са обвързващи за целия колегиум, а, само за вас, госпожо комисар. Имам и още един въпрос. Как точно ще се извършва докладването по този списък от действия? Колко често ще се докладва и на кого? За нас, зелените, е много важно да постигнем напредък по пътната карта за равнопоставеност на общността ЛГБТИ. Благодаря, госпожа Кораца Билт. Благодаря, господин председател. Нека благодаря на госпожа комисаря за отличните диалог и сътрудничество през изминалата една година. Искам също така наистина да ви поздравя с изготвянето на списък от действия за равнопоставеност на общността ЛГБТ. Спряхте се по-конкретно върху равното третиране. Аз съм докладчик в Сянка от НП по тази тема. Работата по директивата за забрана на дискриминацията вече от доста време се блокира от съвета. Радвам се, че ще предприемете действията необходими за справяне с политическата съпротива. Какво точно правите, за да окажете натиск върху съвета по този въпрос? Вторият ми въпрос е за Safe Harbor. Много бях разочарована от изявлението на заместник-председателя Тимерманс и от вашето изявление, след като Съдът на Европейския съюз постанови решението си. Има толкова много данни, толкова много дружества, за които в момента няма правна сигурност. Възпрепятства се свободното движение на данни. Това е един от елементите на принципа на свободно движение в Европейския съюз. Аз съм за защитата на данните, но трябва също така да гарантираме и правна сигурност. Комисията на 6 ноември излезе с насоки, които обаче в никакъв случай не са достатъчни. Надявам се, че ще се постигне напредък по преговорите, така че да има и свободно движение на данни. Третият ми въпрос е за достъпа до публични документи. Има регламент от 2001 година, по който работим в момента. Аз съм докладчик в Сянка. Предстои той да бъде преразгледан. Ако искаме новият регламент да гарантира прозрачност за работата на европейските институции, прозрачност спрямо гражданите, трябва да преодолеем патовата ситуация в работата по този регламент? Какво смятате да направите за целта спрямо съвета? И накрая няколко думи за децата. Радвам се, че упоменахте правото на децата на достъп до адвокат. За това се говори в доклада Киничи. Парламентът изиска изготвянето на нова програма за децата. Предходната изтече през 2014 година. Комисията обяви, че не възнамерява да състави нова програма. Затова искам да знам какви действия искате да предложите за следващите 5 години, така че всеобхватно да се отчетат всички хоризонтални аспекти на въпроса за децата в работата на комисията. Благодаря, господин Лапес Агилар. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисар Юрова. Благодаря ви, че участвате в днешното ни заседание, което се провежда в рамките на структурирания диалог. Благодаря ви, че ни давате възможност за провеждането на такъв диалог, че ни давате възможност да ви зададем въпроси по теми, които ни интересуват. Ще се върна на това, което казахте за директивата за защитата на финансовите интереси на Съюза по линията на наказателното право. Направихте много кратък преглед на разискванията, които се водиха на последния съвет на министрите на правосъдието и вътрешните работи, който бе едва преди няколко дни. Какъв график се предвижда по тази директива? Какво ще се направи, за да се преодолее патовата ситуация и най-накрая да се приключи работа Имам предвид най-вече битките, които се водят за ДДС, след като Европейският съд постанови своето решение. Има ли някакви шансове за сближаването на позициите на съвета и парламента? Трябва да има такова сближаване. Трябва най-накрая да осъзнаем, че ДДС е източник на приходи за бюджета на Европейския съюз, като това не изключва компетенциите на държавите членки в областта на данъчното облагане. Следващият ми въпрос е свързан с ширещия се все повече антисемитизъм в Европа. Този въпрос е много важен за всички нас, които сме загрижени за правата на човека и демокрацията в държавите членки. Имам предвид по-конкретно антисемитизма в Унгария. Аз бях председател на работната група по въпросите на антисемитизма тук в парламента. Имам информация за едно унгарско село, Зекесе Фехервар. Съжалявам, ако не произнасям името правилно. Там предстои да бъде издигната статуя в чест на Балент Холмен, бивш министър през 30-те и 40-те години, който активно е участвал в приемането на закони дискриминиращи евреите. Твърди се също, че активно участвал в депортирането на стотици хиляди унгарски евреи по време на Холокоста. Запозната ли сте с този случай? Проявявате ли някаква загриженост? особено като се имат предвид неодавнашните разисквания за положението в Унгария в пленарната зала в Страсбург. Тогава заявихте, че комисията не възнамерява да задейства така наречения механизъм за върховенство на закона, който ни дава възможност да се запознаем с състоянието на демокрацията върховенството на закона и правата на човека в отделни държави членки. Господин Бони. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за обстойното изложение за настоящите дейности на комисията в ред области. Първият ми Въпрос е за Европейската информационна система за полицейските досиета. Казахте, че ще ускорите работата по намирането на нова формула за тази система. Какво точно смятате да направите? Вторият ми въпрос е за Safe Harbor. Според вас, кои са най- сложните най-съществени проблеми при постигането на споразумение с американската страна? И имате ли план Б, за да избегнете блокажа след края на месец януари? Съгласно член 29 имаме време до края на януари. Какво означава този срок за потока на данните и за бизнеса? But I think that it is important to start the hard Следващият ми въпрос е за общия регламент за защита на данните трябва да започнем работа по прилагането на този регламент. Качеството на резултатите от него ще зависи до голяма степен от прилагането му на общо европейско и на национално равнище. Работи ли комисията по случващото се в Полша? За съжаление, там настъпиха някои промени, Нарушават се принципите на демокрацията и на върховенството на закона. Мисля, че ще е важно да поставим този въпрос на дневен ред и тук в Европейския съюз. Благодаря, господин Бони. И аз искам да задам въпрос за Сейф Харбър. Но Всъщност въпросът ми повече или по-малко бе зададен от колегите Бони и Зипел. Ще се спра само върху един нюанс. Вие посетихте Съединените щати и проведохте разговори в контекста на терористичните нападения. Каква равносметка можете да направите? на това свое посещение. Ние тук сме много загрижени, тъй като работим по Сейф Харбър и сме запознати с подробностите. Кога според вас е вероятно да приключат преговорите с Съединените щати? кога е вероятно да бъде представено ново предложение. Много добре осъзнаваме колко е сложен целият този процес, но можете ли ориентировачно да кажете кога би могъл да приключи? Сурая Пост. Tack. Eh, och kommissionär Irva, det är trevligt att ha dig här. Eh, Радваме се, че сте тук. Госпожо Юрова, имам два въпроса към вас. Първия въпрос се отнася за това, което наблюдаваме в момента. А именно защитата на сексуалната идентичност. Какво прави комисията в това отношение? И втори ми въпрос се отнася до ромите както и за антициганските настроения. Дали комисията ще следи за това да се обърне внимание на тези настроения и да се предприемат мерки в рамките на националните стратегии. Има доста престъпления, които са свързани с прояви на омраза. Благодаря, Сурая. Колеги, има ли други желаящи, които да се изкажат? Не. Госпожа Ципел, както аз казахме, че това е малко необичайна сутрин, тъй като гласувахме по много важен въпрос. След това имаше малко луфт в програмата. И днес е и четвъртък. Някои колеги не се върнаха. Но пък колегите, които останаха в залата, разполагаха с повече време да развият въпросите си. Сега също и вие ще имате повече време за отговори така че не бързайте. Не ни притиска времето. Then, uh, that is the issue that you have something to say. Да, може да се говори, когато човек има какво да каже. Надявам се да мога да кажа нещо. Председателят. Просто искам да ви кажа, че не е необходимо да се притеснявате за времето. Разполагаме с повече време, което не е обичайно. Да, да разполагаш с време е лукс. Добре е да има повече интерактивност в взаимодействието, така че ако имате допълнителни въпроси, можете да ги задавате в ход, докато се дава още отговора на основния ви въпрос. Това, че съм тук, това е част от моята работа. Моят дълг е да се отчитам пред Европейския парламент, е, да поддържам контакт с парламентарните комисии. Комисията по граждански свободи се занимава с много сложни въпроси и с е, сериозни предизвикателства. Ситуацията, в която се намираме, е необичайна – Изправени сме пред много кризи, които идват отвън. Ние нямаме пълни компетенции за разрешаването им. Само чрез интелигентна външна политика можем да смекчим ефекта върху Европа, но и вътре в Европейския съюз имаме доста проблеми и това трябва да обсъждаме тук. Един от основните проблеми е е конфликта между основни принципи. От една страна правото на неприкосновеност на личния живот и от друга страна правото на сигурност. И за това е толкова сложно преговарянето по Сейф Харбър. Друг е въпросът също свързан с борбата срещу нетолерантността. Ние живеем в много труден момент. Ние сме свидетели на това, че евреи напускат Европа, защото вече не се чувстват в безопасност тук. Има ужасни прояви на език на омразата онлайн. И тук отново има конфликт между основни принципи. Интернет е една чудесна иновация нещо положително за хората, но сега интернет се използва и за подобни ужасяващи цели. Разпространение на език на омразата, подбуждане към престъпления, породени от омраза. Трябва да се сложа чертата между свободата на изразяване, което трябва да бъде запазено в най-широк смисъл, и от друга страна нуждата от предприемане на действия, тъй като езикът на омразата, подбуждането към престъпления от омраза не трябва да бъдат разпространявани чрез интернет, трябва да бъдат заличавани. Правото на сигурност, правото на неприкосновеност на личния е, живот е, също е един конфликт. Е, представете си, че трябва да намерим отговор на този конфликт вътре в Европейския съюз и да видим кой ще сложи чертата. Това никак не е лесна задача, особено предвид на терористичните атентати. Освен това, разбирате, колко трудно е да се договорим и с американската страна, защото имаме различен поглед, различна философия относно неприкосновеността на личния живот. Имам предвид Сейф Халбър. Господин Лопес Агилар, аз се радвам, че съм тук, защото аз също имам нужда да чуят вашето мнение, тъй като вие обръщате особено внимание на тези тежки въпроси и е важно да видим как вие гледате на тези решения. тези решения не трябва да се вземат само от Европейската комисия. Това трябва да е колективно начинание да бъдат взети верните решения в този толкова сложен период. Ние няма да имаме втори шанс. Ние трябва да вземем вярното решение сега, тези месеци, тези години. Съжалявам, че говорих малко по-дълго, изчерпах доста от времето, но нека сега да се върна към конкретните ви въпроси. Да, аз исках да започна с това въведение, тъй като исках да подчертая колко важен е за мен диалога с вас. За мен взаимодействието с вас е от изключителна важност, когато работим съвместно по въпроси на дневен ред. Госпожо Сипъл, за Евроюст зададохте въпрос. Европейската комисия и аз трябва да имаме непрекъснат диалог с председателя на Евроюст, да използваме в най-широка степен тази агенция. Не става дума само за по-ефективна международна дейност на Европейския съюз, а поставянето на акцент също върху работата с трети страни, с Западните Балкани, с страните от Близки изток и Северна Африка, с Турция. Тези а, страни а, трябва да бъдат подкрепени, за да могат ефективно да се борят срещу организираната престъпност, защото в противен случай ще бъде застрашена собствената ни сигурност. Евроист трябва да бъде укрепена. Има някои подобрения. Има също предоставяне на повече бюджетни средства и на персонал за следващите години. Ще следваме тази линия. Госпожа Сипел, господин Гигъл поставиха въпроси, които са сходни, аз ще ги разгледам заедно. Ние искаме чрез поредицата председателство да не се подкопават компетенциите, така че в крайна сметка да имаме европейска институция, която да е слаба, може да бъде скъпоструваща също времено да бъде безсилна. Аз винаги настоявам за това пред съвета, защото считам, че отслабването на компетенциите на Европейската прокуратура е, ням, е нещо, което няма да се случи изведнъж. Ще бъдат подкопавани компетенциите но чрез мънички корекции тук-там, внасени от държави членки, които не искат а, а, да има а, силно присъствие. Госпожа Маковей също иска да има национална връзка и се гледа на този подход като един от най-добрите. Трябва да бъде независим, ефикасен, не трябва да бъде някаква сложна машина, която да да не решава делата на заподозрени лица или на а, престъпници години наред. И освен това трябва да има съответствие между това, което се прави от Европейската прокуратура и което се прави на национално ниво. Ние няма да засягаме наказателно-процесуалните закони на държавите членки, тъй като системите ни са съвършено различни. Има държави членки, където имат разследващи съди, има системи, които нямат такива съдии, но имат е, свои специфични мерки за провеждане на разследвания, за процесуални права и прочие. Също и по въпросите за транзакциите имаме различия. Може да се плаща за някои по-древни нарушения, за да се стопира разследването. И моят професор по право казваше, че е, това на практика е приватизиране на наказателното правосъдие. В някои държави е, нямат подобно нещо. Ние искаме да въведем е, подобна възможност. Процесът е много сложен. Всичко ще бъде договорено едва след като се постигне съгласие по всички членове. От 1 до 16 член все още не сме е, постигнали съгласие, тъй като в Португалия и Словения има конституционни проблеми, тъй като разследващите съди там не трябва да получават указания от никой друг а Европейската прокуратура ще издава такива указания на националните прокуратури. Тоест, ние сега разглеждаме всички тези технически подробности, като същевременно се стремим да запазим модела на Европейската прокуратура и тя да има достатъчно силни правомощия. След последния съвет на министрите по правосъдие няколко министри проявиха склонност към отслабване на правомощията на Европейската прокуратура. Виждам като цяло в съвета, че има силна подкрепа за създаването следващата година е, една ефикасна институция за наказателно правосъдие за да бъдат защитени и в по-голяма степен на финансовите интереси на Европейския съюз. ДДС трябва да се включва в директивата за борба с измамите. И измамите, свързани с ДДС, трябва да се обхванат от въпросите, които ще се разследват от Европейската прокуратура. ДДС трябва да се включи, има подкрепа за тази позиция, но каква е позицията на съвета? Отново опира въпроса до компетенциите на министрите. Ние обсъждаме въпроса в рамките на съвета на министрите на правосъдието, но министрите на правосъдието казват, това е въпрос, който трябва да се разисква от министрите на финансите и че това може да ги противопостави на техните министри на финансите. Така че ние се опитваме да убедим министрите на правосъдието да променят своята позиция, този въпрос да бъде включен. Последната ни дискусия беше много кратка. Миналата седмица се проведе тя в четвъртък или петък. Ние направихме обзор на това какво сме договорили и се договорихме данните за Европейската прокуратура относно праговете да бъдат определени от какъв прак нататък разследването трябва да се извършва от Европейската прокуратура. Ние следим какви са статистическите данни и установяваме, че ако сложим за 100 хиляди като а, измама с а, ДДС, която има трансграничен елемент, ако имаме този нисък прак, тогава ще има прекалено много дела, които ще стигат до Европейската прокуратура. Моята тактика е първо ДДС да се включат, както и въпросите на организираната престъпност, да се включат в директивата за Европейската прокуратура. Холандското председателство обеща да работи по този въпрос. Това не е лесно за тях, тъй като там няма много положителен подход към този въпрос. Но аз съм разговаряла с министъра от Нидерландия, че той ще представи на следващия съвет данните, за да можем да имаме по-реалистична картина за ДДС измамите. Сега ще премина към сферата на неприкосновеност на личния живот, така наречената Safe Harbor. Госпожо Ципел, съжалявам, вие попитахте за сътрудничеството в областта на наказателното право. Ние следващата година ще Работим по въпроса за това как можем да използваме електронните комуникации за по-бърз обмен на информация между държавите членки. Сега имаме процедура за взаимна правна помощ, но това е много отромав инструмент. Искаме да използваме съвременните технологии по по-ефективен начин за по-експедитивно сътрудничество между държавите членки. Ние говорихме за същото и по време на преговорите с колегите от САЩ, как да ускорим а, обмена на информация за целите на наказателното производство. Отновно, как да се проверява въпроса на Клод Мораес – Нещата не са прости. Що се отнася до защитата на данните, както подчертах в самото начало, ние трябва да направим преценка, кое да има превес, да се намери равновесие между защита на неприкосновеността на личния живот и сигурността. Тук трябва да се отчитат също и въпросите за економичността. Госпожа Кораца Билт е, говори за бизнеса, за правната несигурност, е, която се поражда след решение на съда. Да, трудно е. Разговорите в Вашингтон бяха успешни, бих казала. Аз е, получих усещането, че те също смятат, че трябва да действаме по-експедитивно. Където и да отидех, беше ясно подчертавано, че ако има ново Safe Harbor, това ще бъде едностранно решение на Европейската комисия. Аз няма да предложа подобно нещо на Европейската комисия, ако не бъде въведена система на взаимно доверие и на проверки президентските декрети, които се издават в САЩ. Ако ги погледнете, ако видите какво е предвидено в техния правен ред, и какво се счита за еквивалент на закрила, много трудно е да се направи оценка. Освен това, считам, че е много трудно да се откажем и да кажем, ще изчакаме да се промени европейско, извинете, американското законодателство, за да има 100% сигурност, че няма да има масово наблюдение от страна на американските тайни служби. Ние се базираме на системата на доверието и на проверките, тъй като трябва да съществува известно доверие а, с а, американското правителство да бъдем малко по-конкретни. Ние а, преговаряме с а, Министерство на а, търговията на САЩ, а, както и с Федералната комисия по търговия на тяхната ключова роля. Ние подчертахме четири неща в Вашингтон и преди това. Аз исках да отида в Вашингтон само след като американските партньори са запознати с моите изисквания. Аз казах, че имаме четири точки за преговор. преговори. Първо за формата на техните ангажименти, дали чрез писмо, от националните органи е, на САЩ е, или ще бъде под формата на меморандум за разбирателство. Това трябва да се уточни. На следващо място поисках е, от отговорните лица в областта на националната сигурност да ни дадат по-конкретно дефиниране на ограниченията и изключенията които позволяват на техните органи да поискат е, информация от е, фирмите по новото споразумение Safe Harbor. И аз казах на американските е, ние партньори, че тяхното описание не е достатъчно за нас. Понякога е трудно да имаме еднакво виждане, еднаква дефиниция, например, какво представлява националната сигурност или за целите на националната сигурност. Необходимо ни е нещо по-конкретно. Утре нашите партньори от САЩ ще дойдат за допълнителни преговори. Също дефинирането на ограниченията и на изключенията, които им позволяват използването на данни. Но за мен е важно да имаме ефективни начини за контрол върху това. Т.е., както вече подчертах, трябва да има доверие от една страна и контрол от друга. Държавните органи на, на САЩ трябва да кажат какъв е броят на исканията, трябва да направи кръстосна проверка и от страната на бизнеса, без да се казва прекалено много. Аз не съм доволна от състоянието. Исках да се намери начин да се получи по-конфиденциална информация, но изглежда, че няма такъв начин. Чрез тези доклади ние ще следим какво се прави от страна на бизнеса, ще можем да направим на проверка, да получим основна информация. Казах на американските партньори, че ние ще следим цялостната ситуация в САЩ. Не само докладите, свързани с компании, които са свързани с Safe Harbor. Искаме също да се включат медиите, ще получаваме информация от НПО и от гражданското общество. Ще получаваме информация от подаващите сигнали за нередности. Ще използваме и други канали, за да можем да правим непрекъсната оценка на състоянието на нещата и да сме наясно дали се извършва масово наблюдение или но. Това са слаби страни на информацията. Това е една мозайка от източници на информация. Ще има клауза за суспендиране, съгласно която, ако получаваме съответна надежна информация, че ограниченията и изключенията не са спазени, тогава ще суспендираме изпълнението, прилагането. Това е въпрос също на мониторинга и трябва да бъде финализиран с американските партньори. И четвъртата точка за преговори, най-трудната, е как да се гарантира, че един европейски гражданин ще може да има достъп до правна защита, която да бъде приложена на практика. Човека трябва да получи удовлетворение по ефикасен начин. Всичко това е нещо, по което работим в момента. Европейските органи за защита на данните работят по въпроса, както и Федералната комисия по търговия на САЩ. Макар, че няма юрисдикция органа за защита на, на личните данни върху а, компаниите. Ще разчитаме на това, което не се подава от американска страна. Съжалявам, че трябваше да говоря малко по-технически, но иска да ви получите по-ясна картина. Така че въпроса за правоприлагането е основен елемент, от който ще зависят и останалите три, които споменах. Тоест, е, европейските граждани трябва да имат ефективна правна закрила. И така, за сроковете, ние работим непрекъснато, ден и нощ, би казала. Чух, че тази година пак ще има коледа. Сигурно ще можем да спрем за няколко дни, но преди коледа казах ясно на колегите ми, че бих искала да имаме вече на масата конкретни текстове с ангажиментите от страна на Америка. Текстовете за съответните решения, които трябва да се вземат, както и текстовете свързани с начина на правоприлагане. До края на януари ние трябва да изясним дали Safe Harbor ще задейства отново новата Safe Harbor. Може би трябва да измислим ново име, нова марка. Това е наше право. Да вземем решения, свързани с адекватността. Имаме директива, която предвижда прехвърлянето на трети държави и инструменти как това да стане. Това са инструменти, които ние предадохме на компаниите чрез съобщението ни от ноември. Това не са някакви извънредни инструменти, те са базисни инструменти, които могат да се използват при трансфери към трети страни. И те трябва да се използват при строго наблюдение и контрол от страна на органа защита на личните данни, когато става за държави, където няма адекватна защита. И след решението на Съда на Европейския съюз става дума за САЩ в конкретния случай. Това показва колко ам, важни са трансферите на данни към САЩ, колко много бизнес има между двете страни на океана и че за това ние трябва да работим по един специфичен режим, който ще позволи трансфер на данни, като същевременно се изисква строга защита от американска страна. Но ние няма да го направим, ако не е гарантирана адекватна закрила от тяхна страна. Още малко време ми остава. Считам, че срока края на януари е реалистичен. Това също е от DPAs. What will be on the 1st February uh, coming from, from their side. They must do their duty. So, so... Така че органите за защита на данните също трябва да изпълнят своята част от ангажиментите. Ние ще изготвим рамка до края на януари. Аз съм заложила голяма част от моя политически капитал – върху това. Аз съм старомодна дама. За мен това е въпрос на чест. Но същевременно това е нещо от огромна важност за бизнеса. Те ме притискат ден и нощ, както и от американска страна са много настойчиви.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 Исках само да проверя дали някой нямаше допълнителен въпрос. Става дума за рамковия въпрос за престъплението на омраза. За какво става дума? А, рамково решение за престъпление на омраза. Дали да не го разширим? Чух а, вашият отговор, че не може, но не можем ли да, да разберем какво мислите по въпроса? Това е изключително важно Става дума за лица, които са особено подложени на тази омраза. Ще изчакам до края, тъй като зададах един въпрос за ЛГБТ. Някой друг иска ли да зададе допълнителен въпрос? Заповядайте, госпожо комисар. Uh, uh, uh, По Сейф Харбър. Uh езиков, езиков спор за значението на определени изрази. Председателят поправя комисарят за използвани изрази на английски язик. Предвиждаме законодателство, което да ни даде възможност да решаваме проблемите на сигурността. Едното е рамковото решение за борба срещу расизъм и ксенофобия. Трябва да го огледам, тъй като тук са включени всички видове нетолерантност и език на омразата е, и способността им за раздухване на насилие и език на омраза. Държавите членки са тези, които трябва да прилагат на практика. Трябва да проверя ситуацията с ЛГБТ, антициганизма, антисемитизма, антимюсюлманизма, ислямофобията са все неща, които са включени – и държавите членки би трябвало да са готови да предприемат действия и това в областта на наказателното правораздаване. В 16 държави членки виждаме недобро, резултат от недоброто прилагане на рамковата директива. Водим диалог с тях, тъй като това е особено важно, особено в рамките на работата с унези, които осигуряват документи за самолично, за, нам, с, за, с доставчите на интернет, за да се намали езика на омразата по интернет. Е, обърнах внимание на последните три съвета да обърнат повече внимание. По-нататък е, директивата за борба срещу тероризма. И това е в областта на наказателното, преслед... наказателното правосъдие. Списъкът с действие за ЛКБТ Защо списък с действия, не план за действие? Комисията е поела стратегически ангажимент. Някой ни критикува, че нямаме стратегия. За мен това е ангажимент като комисар, отговарящ за тази област. Тук са записани и ангажиментите на други генерални дирекции. Например, участието на генерална дирекция Санко. Други генерални дирекции, части от комисията работят по този въпрос. Те са наясно с своите задължания. Защото съответните колеги са автори. Това е вътрешен документ на комисията. Той е публикуван, защото е много важно, за да се покаже, че тази политика е много важна за комисията. Особено в светлината на новите събития. Може би знаете, че поне миналата седмица на съвета по правосъдие не можахме да приемем режима за брачно свидетел, за брачна собственост. Две държави членки, по Унгария, възразиха поради националното законодателство и конституционни пречки. Всички останали държави членки казаха, тук ще има засилено сътрудничество и всички ще бъдем в него, защото за това, за, този законодателен акт има нужда от консенсус. Това е включено в списъка с действности, които комисията ще използва като управленско средство, средство за планиране и това... А, аз не смятам, че правният статут е слаб. За мен беше много важно да бъде конкретно. Планираме годишна отчетност по напредъка за ЛГБТ. Свързаните тук въпроси са директивата за равно третиране. Разочарована съм, защото на съветите, на които участвах аз, всички говорят за необходимостта от подобно законодателство, защото трябва да се попълни празнотата в антидискриминационното законодателство, но няма желание такъв документ да бъде прият, тъй като директивата косвено е свързана с бюджетни последици. Трябва да се предвидят средства, например, за лица с на инвалидни колички. Информирах министрите за акта за достъпност. Не виждам достатъчна воля да се приеме. Много разчитам на това председателство, защото холандците а, са много добри в тази политика. По въпроса за децата, мисля, че има много пръзноти в тази политика. Планирам две неща, подобно на списъка с действия за ЛГБТ. Това е включено в работния ми план за до година. И цялостния списък на дейности, които да подобрят положението на децата в Европа, планирам и работя с колеги по този въпрос, е това ситуацията за непридружените деца и положението на децата мигранти ужасяващо. Какви са бързите решения? Какво да, как да помогнем? Разбрах, че няма бързи начини. и реших да предприемем списък с действия, които да се представят на колегиума следващата седмица. Трябва да има статистика за броя на децата на територията на Европейския съюз, пред какви рискове и за плахи са изправени, какви са задълженията на съответните органи. Ще има три глави. Задълженията първо, комисията, второ държавите членки и три за организациите. Искам да се срещна съвсем скоро с представители на големите организации, с които да помогнат за преодоляване на най-тежката ситуация. Това е това са бързите съпки, които смятам да предприема. Надявам се да привлека вниманието на всички компетентни органи да направят нещо. Data protection reform. Yes, I... Реформа в защита на данните. Имам желание да приключат тристранните срещи. Трябва да бъдат решени няколко трудни въпроса. Това трябва да стане следващата седмица. Единият е информираното съгласие но виждам това, да, че е възможно да стане до следващата година. Of course, this is very relevant question, because we are... Въпросът е много важен. Гордеем се с това, че ще имаме набор от единни права, които обаче трябва да се прилагат по един и същи начин. Не става дума само за това как ще приложим санкциите. но правилата дават на органите за защита на данните правомощи. Ние трябва да работим с тях по насоките, актовете за изпълнение. Разбира се, ще има кампания, особено през 2017 година. И така, заключителни думи Съвсем набързо, защото изчакахте до края. Тази сутрин проведахме много интересен дебат за това, че системата за наблюдение на основните права и за възможностите за рамка за наблюдение на основните права Спомена се демократичното табло. Какви са а, шансовете за създаване на подобна система за наблюдение? Много, многократно съм задавал този въпрос на вашите предшественици. Етни малцинствата в Европа са жертва на дискриминация заради езици, заради езика, който говорят. Унгарско младсинство в Унгария, Словакия. Зна. След 23 няма да имаме превод. Три секунди, защото преводачите ще приключат работа. Не отговорихме на моя въпрос. Аз зададах въпрос за антициганизма. Как да включим това в стратегията? Ще може това да се включи в рамковото решение? И освен това, дали може това рамково решение да се реши да обхване ЛГБТ? Както казах, ще проверя. Ще проверя дали това ще бъде включено в стратегията за ромите, но не мога да реагирам. Не исках да избегвам, да избягвам въпроса за Унгария и Полша във връзка с върховенство на закона. Знам, че сте водили разговори с е, госпожа Михо. Тази сутрин ще попитам за резултатите. Бих искала да имаме подобно наблюдение, но е ясно, че измерването по количествен и точен начин неща като върховенство на закона не е толкова лесно, не е като да измериш финансовата дисциплина. Ако успеем да го направим добре, би било хубаво, но съм скептична за това дали можем да използваме такъв механизъм. Наскоро бях в Унгария. Исках да отида сама в Унгария, да усетя атмосферата. Аз съм от тоталитарна страна. И имам особен нюх към някои явления – свързани с тоталитаризма. Видях какво правят със законодателството в областта на медиите, НПО и така нататък. Но да се направи, да се премине от частична оценка към механизъм за оценка на върховенството на закона и да се каже, че в тази страна има а, системно нарушение на правата, не е лесно да се намери обективен механизъм. Да, ако бъде разработен такъв механизъм, ще бъда благодарна. Благодаря. Беше интересно. Благодаря. Преди да си тръгнете. Много необичайна сутрин със странна динамика. Благодаря на депутатите, които останаха, за да бъдат зададени а, съдържателни въпроси. Много въпроси бяха повдигнати тук не винаги ви ги задават и благодаря на депутатите, че ги зададаха, въпреки че броят на депутатите е доста малък по Сейф Харбър. Когато се започне програмата да получи по-ясни контури, Бихме искали да разберем как ще изглежда Safe Harbor 2. Благодаря, колеги. Благодаря и госпожо комисар за отговорите ентусиазма. Благодаря. Благодаря, колеги. No further comments on the Hungarian anti-Semitism. It's very specific.